Buongiorno. Buongiorno. Così, in occasione della prima riunione. Eh... Добър ден. Това е първото ни истинско заседание. Първото заседание на Комисията по околна среда. Закъсняхме с няколко минути преди да започнем, но ви уверявам, че следващия път ще започнем на време. И така преминаваме към първата точка от дневния ред приемане на дневния ред. Някакви коментари? Не виждам. В такъв случай приемаме дневния ред без изменения в него. Няколко съобщения на председателя. Първо, езиковия режим за днес. Ще имаме превод на 23 езика. Знаете, че работата в Европейския парламент се извършва при спазване на пълното езиково многообразие, така че ще се опитаме да осигурим максимален брой езици на нашите заседания и за бъдеще. Същевременно обаче зависи много от а, а, работния график и на преводачите. Понякога ще трябва да заседаваме в зали, които не разполагат с толкова много кабини, което от своя страна означава, че няма да имаме превод от всички езици. Разбира се, ще трябва да намалим и разходите. Така че, уважаеми колеги, ако не възнамерявате да участвате на дадено заседание, бих искал да ви помоля да уведомите секретарията, за да може той да намали езиковия режим на заседанието. По този начин ще успеем да понамалим разходите. Второ. Заседанието се излъчва в интернет – продължим работата си по обичайния за нас начин. Както знаете, парламентарната комисия по въпросите за околната среда играе водеща роля в намаляването на използването на хартия в Европейския парламент. Така наречения безхартиен парламент – ако не се нуждаете от писмена версия на документите за заседанието, ако може да боравите само единствено с електронния им вариант, а то е на разположение на нашия интернет сайт, бихте могли да уведомите секретарята. Трето. Впрочем, пред вас ще намерите една папка с документи за добре дошли в Европейския парламент. Всеки от вас разполага с папката на собствения си език. Ще намерите, както казах, документи, които обясняват работата на нашата комисия по въпросите на околната среда, на безопасността на храните. Ще видите обяснение за законодателните процедури в Европейския парламент. Разполагате и с информация относно 8-я мандат на парламента. Папката е с заглавие Welcome Pack. Всички тези документи са на разположение на интернет сайта на нашата комисия. На трето място. Както обикновено, днес след обед 15 минути преди началото на заседанието в 14.45 ще направим семейна снимка на всички членове на нашата комисия. Затова бих искал да ви помоля да бъдете тук в 14.45. Семейната снимка ще бъде използвана многократно за бъдеще. Ще направим тук в заседателната зала. Следващото заседание на нашата комисия е предвидено за 3 септември. Начало 9 часа. Ще имаме сутрешно и следобедно заседание от 9 до 12.30 и от 15 до 18.30. Заседанието на 4 септември бе отменено. Преминаваме към следващата точка от дневния ред, а именно Съобщение на председателя относно препоръките на координаторите. На 14 юли имаше заседание на координаторите в Страсбург. Всички сте получили протокола от тяхното заседание. Протоколът е на разположение и в папката с документите за днешното заседание. Координаторите не направиха никакви коментари по протокола, което означава, че той е прият в настоящия му вид. Протокола е на разположение и в електронен вариант. Следваща точка от дневния ред Общ бюджет на Европейския съюз за финансовата 2015 година. Може би знаете, че бях докладчик по бюджета. Координаторите ми дадоха за задача да изготвя проект становището на Комисията по околна среда. Изготвих становището на английски, тъй като не разполагах с много време и го изпратих вчера на компетентните служби. Сега отново ще стана докладчик и ще ви представя становището, което представихме на Комисията по бюджета за финансовата 2015 година. В проекто становището съм поставил акцента върху кредитите за поети задължения и кредитите за плащания в бъдещия бюджет. Нивото на бюджетните кредити за поети задължения е по-голямо от бюджетните кредити за плащания – което означава, че с всяка година неизпълнените плащания се увеличават. Това са средствата, които не се разходват по време на отчетната година. Тези средства се натрупват с всяка година. Разбира се, поставихме акцента върху бюджетните редове, които са от значение за нашата комисия. Съществува опасност да нямаме достатъчно кредити за плащания за някои програми. В точка 7 на становището сме посочили, че за програмата LIFE в сравнение с предишната финансова година има увеличение от 23,2 милиона и подобно увеличение за климатичните изменения. Увеличението за климатичните изменения ще ни позволи да покрием всички нужди за 2015 година за раздела околна среда. Ни липсват обаче бюджетни кредити за плащания, което означава, че няма да може да покрием всички нужди за 2015 година. Имайки предвид бюджетните кредити, предвидени за този бюджетен наред, се очаква през октомври 2015 година да имаме липси. За тази цел изискваме от комисията и от съвета да предоставят достатъчно средства в бюджета. Разбира се, може да се приемат и коригиращи бюджети в последствие. Смятаме, че по този начин гарантираме доброто прилагане на програмите през 2015 година. Ще избегнем евентуално спиране на плащанията. Още нещо, което сме упоменали в становището, а именно агенциите. Знаете, че трябва да се намали с 5% персонала на Европейската комисия и на агенциите в следващия период от 5 години. Това би довело до проблеми в някои агенции, по-специално тези, които имат отношение към външните отношения агенции, които не зависят от европейския бюджет, от бюджета на Европейската комисия, зависят пряко от средства, които идват от предприятията. Това означава, че някои агенции ще имат финансови проблеми. Те ще бъдат изцяло зависими от тарифите, които таксуват на предприятията. В настоящото становище сме казали също така, че пилотните проекти са от съществено значение за нас, тъй като те представляват инициативи, които от своя страна могат да доведат до законодателни такива пилотните проекти, подготвителните действия са основни приоритети за нашата комисия. Затова трябва да се гарантира и добро финансиране за тях през 2015 година. Това е накратко съдържанието на становището. Сега ще дам думата на комисията. Франсуа каза да. Ръководител на отдел в ДЖ Околна среда. Благодаря, господин председател. Започвам с, с няколко думи за бюджета за опазване на околната среда. 500 милиона 480 по-точно са предвидени в бюджета 2015 година като кредити, а пък плащания 380 милиона. Сравнено с общият бюджет 142 или 140 милиона, това всъщност отразява само върха на айсберга, тъй като има предвидени средства и в други политики на Европейския съюз за опазване на климата и е, околната среда в три или четири области, като например опазване на околна среда, външна политика, подпомагане на развитието и така нататък. 15% от европейския бюджет може да бъде окачествен като зелен, така да се каже. Така процедираме от две години и от две години именно имаме система за проверка за мониторинг на средствата, отредени за борба срещу климата, климатичното изменение и по-специално опазване на биоразнообразието. Бюджетът представлява около 80-80% финансиране за програмата LIFE, както и сътрудничество с други организации и агенции от международен характер, така както всъщност чухте от председателя. Някои от тях се намират в начална фаза. През 2015 година предложението на Комисията за бюджет всъщност следва предписанията на многогодишната финансова рамка, както и на насоките за разходване на средства от европейските агенции, както може да бъде Агенцията за околна среда в Копенхаген. Тя е един от примерите за специфична агенция, работеща в тази област през 2015 година. Определено има някои тревоги, свързани, както всъщност каза и господин Лавия, с нивото на кредити за плащания от октомври месец насетне най-вероятно ще и имаме затруднения с някои от плащанията и евентуално ще се наложи трансфер и на средства от други бюджетни линии. Това първо. Второ, за 2015 година и по-специално във връзка с агенцията в Хелзинки за химикалите, регистрирането на биоцидни продукти ще се финансира от средствата, които получава агенцията от представителите на фирмите, които произвеждат въпросните биоцидни продукти през 2013-2014 година подпомогнахме въпросната агенция спорадично през 2015 година обаче това трябва да отпадне като практика и да се замени от по-устойчиво, по-дългосрочно решение на този проблем. Нещо друго сега. Искам да ви посоча 2015 година е всъщност втората година от новогодишната финансова рамка, но всъщност първата от оперативното и действие. Тук има две основни характеристики. Първа, по-голямата част от програмата LIFE ще се се управлява от изпълнителна агенция е, за малки и средни предприятия и втората новаторска характеристика, така да се каже, е, че ще използваме за първи път някои инвестиционни финансови инструменти от програми насочени на именно към опазването на околната среда, борбата с климатичното изменение, опазването на биоразнообразието. Това са новите характеристики, които исках да ви очертая и сега ще дам думата на колегата Гидо Деклерк. Благодаря. Що се отнася сега до здравеопазването и консуматорите, искам да ви изложа следното. 475 милиона са кредитите за поети ангажименти в областта на здравеопазването и опазването на фитосанитарното качество на растенията и животните. Това ще бъде втората година от изпълнението на някои от многогодишните програми. Трите регулаторни агенции, които оперират в тази област, за тях са предвидени средства в решение на комисията от юли миналата година. Положението и при нас е подобно на положението описано от колегата от Генерална дирекция околна среда. Стигнали сме, с други думи, до таваните, до пределите предвидени в финансовите разпределения и най-вероятно ще изпитаме и ние затруднения с някои плащания, които не са заложени в кредитите за поети ангажименти. Затова най-вероятно и при нас ще се наложи да се търси решение пренос, например. Що се отнася сега до регулаторните агенции и до персонала, който работи за тях, комисията наистина трябва да приложи и тук съкръщение на персонала, така както практикуваме в всички европейски институции. Това съкръщение също е вече в ход за тези три агенции. Grazie. Adesso abbiamo richieste di parola da parte di... Много благодаря. Има ли някой желание да вземе отношение? Yes, uh, thank you, Chair. And uh, thank you very much uh, for your compliment, uh, for your report. My com- благодаря ви, господин председател. Uh, искам да направя няколко коментара, както казаха представителите на комисията, за разминаването между ангажиментите за плати задължения и кредит, бюджетните кредити за плащания. Смятам, че комисията трябва да направи всичко възможно да преодолее това разминаване. А относно агенциите, Приветствам дейността на Агенцията за малки и средни предприятия, тъй като тя със сигурност ще насърчи предприемачеството и ще допринесе за опазването на околната среда. Също така много често МСП са, играят бъдеща роля в а, зелените технологии. Също така е важно Европейската инвестиционна банка да финансира екологосъобразни дейности. Важно е, че има представител на Генерална дирекция Санко на Европейската комисия. Аз се притеснявам от липсата на средства за заразните болести по животните, като например свинския грип. Както знаете, тази болест доведе до загуби в размер на над 1 милиард евро само в Обединеното кралство. Очевидно е, че има силен недостъг на средства в тази област. Това бяха коментарите ми. Благодаря ви. Мистер Гьоте. Ja, vielen Dank auch nochmal an Sie als Berichterstatter. Благодаря ви, господин Гроте. Благодаря ви като докладчик на Комисията по околна среда. Разполагахте само с една седмица да изготвите доклада си, за което ви поздравявам. А по отношение на агенциите, Както вече чухме, те са натоварени с все повече задължения, но финансирането им не се увеличава. Тоест, очаква се от агенциите да действат бързо, а те се сблъскват с недостиг на финансови и човешки ресурси. Нееднократно сме обсъждали тази тема, Юта Халк също я повдигна. И за това бих искал за бъдеще да погледнем малко по-сериозно на този проблем. Работим в добро сътрудничество с агенциите и винаги те ни се оплакват от липсата на работна ръка. Ето защо може би трябва да проявим малко повече гъвкавост и да чуем оплакванията на агенциите. Да вземем пример с ам, регистрацията на нови продукти в Европейската агенция за лекарствата. Вярно е, че те са свързани с такси, но плащанията не винаги са достатъчни. Ето защо трябва да предвидим по-сериозно финансиране за агенцията, за да могат те да наемат необходимият им персонал. Yes, thank you very much, Mr. Chairman, and uh, let me also... Господин Гербанти, благодаря ви, господин председател. Поздравление за първият доклад, който изготвихте в Комисията по околна среда. Аз имам два въпроса, свързани с бюджета и ще се радвам да чуя отговора на Европейската комисия. Първият ми въпрос е свързан с биологичното разнообразие. Възоснова на наскорошното съобщение на комисията Комисията твърди, че ни трябват близо 5,8 милиарда евро годишно, за да постигнем целите ни, заложени в стратегията за опазване на биологичното разнообразие. Аз внесох поредица от писмени въпроси преди лятната вакансия и отговорите, които получих, бяха доста фрапиращи. Въпросите ми не бяха свързани с европейския бюджет, тъй като той е доста прозрачен. Въпросът ми беше свързан с биологичното разнообразие на равнището на държавите членки и стана ясно, че комисията изобщо няма никаква представа какви са бюджетите за опазване на биологичното разнообразие в отделните държави членки. И затова въпросът ми към Европейската комисия е какво възнамерява да направи от тук нататък? Как възнамеряваме да изпълним целите си в стратегията за биологично разнообразие? Предвидени са 4,6 милиарда евро за период от 6 години в програмата LIFE, но е ясно, че тези средства не са достатъчни дори за една година за на биологичното разнообразие в Европа. Ето защо, може би, Европейската комисия може да ни разясни какво възнамерява да предприеме, за да окаже натиск на държавите членки и да изиска от тях по-голяма прозрачност по отношение на бюджетите им за биологичното разнообразие. Следващият ми въпрос е свързан отново с биологичното разнообразие и с селското стопанство. Миналата година внесох изменение в Комисията по селско стопанство, за да се увеличи бюджета за резерва тъй като в миналият миналото годишна финансова рамка имахме близо 2,5 милиарда евро годишно в резерва за агроекологични мерки. Струва ми се, че настоящият предвиден размера е сходен. И ако сравните този бюджет с бюджета за програмата LIFE, си давате сметка колко големи са разликите. но за сметка на това екологичните ползи от тези 2,5 милиарда евро годишно са почти непознати. Може би действително тези ползи са с много ограничено въздействие. Ето защо аз бих искал 10% от този бюджет да се отделят в резерв и те да се отпускат само когато могат да се докажат ползите за околната среда или от държавите членки, или от Европейската комисия. Какво се случи от миналата година насам? Лично аз смятам, че няма смисъл да се харчат толкова много средства за дейности, които нямат ясна връзка с целите по съответния бюджетен ред. Благодаря ви. Adesso la parola a Miss Girling. Благодаря ви. Думата има госпожа Герлинг. Благодаря ви. И аз бих искал да ви поздравя, господин председател, за това, че толкова бързо изготвихте становището си. Ние също не разполагахме с много време да го разгледаме, но искам да направя няколко коментара от името на моята политическа група. Първо смятам, че някъде трябва да се отбележи фактът, че държавите членки и националните правителства са принудени да извършват економии, за да балансират бюджетите си, често следствие на искани, идващи от Европейската комисия. И това е това, което трябва да бъде отбелязан. Според мен е абсурдно да се твърди, че бюджетът за околна среда трябва да се запази в, в вида, в който е бил до сега. Разбира се, бюджет за околна среда, както всички други части на бюджета, подлежи на преразглеждане. А от тук нататък ми се иска редакцията да бъде малко по-ясна, защото всяка комисия смята, че нейният ресор е най-важният и той трябва да бъде предпазен на всяка цена. Важно е да имаме приоритети, разбира се, но трябва също така да си дадем сметка, че някои е, области, някои въпроси не са чак толкова приоритетни и там може да си позволим известни съкръщения. И когато обсъждаме законодателни тексти тук в а, нашата комисия, много често се твърди, че те са без въздействие върху бюджета, но няколко, няколко години по-късно се оказва, че всъщност въздействие за, върху бюджета има, защото агенциите не могат да се справят с наличните средства. Затова ние трябва да оказваме по-добро наблюдение и контрол и да се запитаме защо агенциите не могат да се правят с нещи им средства. Може би те извършват дейности, които не отговарят на правомощите и задачите им. Трябва също така да разгледаме и а, натоварването и евентуално да прехвърлим някои от задачите към други агенции. За момента говорим само за 5% намаление в бюджета за персонал на агенциите, но има също така и възможност за съкръщаване на бюджета за комуникация или дори цялостния бюджет на агенциите. Това са коментарите ми за момента. Благодаря ви за изготвеното становище. Господин Лейнен. Ja, danke, Herr Vorsitzender. Die EU hat ja vielfache... Благодаря ви. Европейския съюз има много задължения по отношение на климата. Няколко месеца преди изборите вие заявихте, че не разполагаме с достатъчно финансиране, за да изпълним задълженията си. Може би комисията има какво да каже това отношение. Госпожа Гростет. Благодаря, господин председател. Бих искал да говоря за една агенция, която познавам най-добре. Агенцията за лекарствените продукти в Лондон. От дълги години се дават все повече правомощия на тази а, агенция, все по-тежки задачи и аз наистина не смятам, че в това отношение можем да говорим да вземем някои компетенции от тази агенция. Говорим за наблюдение в фармацевтичната област, за лекарствени продукти. Някои лекарствени продукти, най-вече новаторските такива, трябва да получат одобрение за пускане на пазара от страна на именно тази Европейска агенция. И всяка година, когато обсъждаме бюджета, трябва да се борим, за да може да осигурим необходимите финансови средства на тази агенция. Знаем, че непрекъснато увеличаваме задачите на агенцията и същевременно изискваме от нея да действа колкото се може по-бързо. Нека да бъдем по-предпазливи. Да, за някои агенции може да улекотим работата им, но това не се отнася за агенцията за лекарствата. В това отношение просто трябва да внимаваме да осигурим необходимия бюджет, за да може всички европейски граждани да имат достъп до по-добро обществено здравеопазване и най-вече за да имаме безопасни лекарствени продукти. Благодаря. Господин Икаут. Благодаря, господин председател. Благодаря и за становището. Съвсем кратичък въпрос. Юта Хак винаги се изказваше и тя винаги говореше, че трябва да се върнем към проекто бюджета. Имаше много изменения в бюджетните редове, а тя все предлагаше да се върнем към проекто бюджета. Вие като докладчик възнамерявате да поступите по същия начин или? тъй като не виждам някой друг, който да иска а, думата, ще пристъпя към отговор на поставените ми въпроси, след което ще дам думата и на комисията, за да допълни. Проекто бюджета, предлаган от Европейската комисия, винаги съдържа кредити за пъти задължения и кредити за плащания. Впоследствие съвета урязва плащанията, за да приеме глобални бюджетни кредити за плащания, които не винаги отговарят на изискванията на отделните програми. Но основната цел на съвета е намаляване на разходите за държавите членки. Прогнозите, които прави Европейската комисия, са премерени. Те взимат предвид различните програми. Европейската комисия се опитва да осигури съответните средства на проектите по отделните програми. Така че аз ще представя и ще внеса всички изменения, за да може да приравним настоящия бюджет към първоначалното предложение на комисията а в последствие ще се опитаме да договорим, да постигнем договорка с съвета и да стигнем до споразумение. Останалите въпроси бяха отправени към представителите на комисията, за това нека да ги чуем. Oui, merci, Monsieur le Président. Donc... Благодаря, господин председател. Ще отговоря на двата въпроса, които ми бяха зададени за биоразнообразието и за околната среда и връзката с хранителната промишленост. Преди малко ви говорих за скритата част на айсберга. Може би и самата комисия даде конкретен пример, като въведе преди две години система на проследяемост на разходите. Тази система се прилага и в общностния бюджет. Относно бюджета на държавите членки. Това, което Европейската комисия би могла да направи, имайки предвид препоръките на Сметната палата, е да поиска държавите членки да докладват за своите разходи и да им предостави метод на работа, който да им позволи средствата да се разходват по последователен начин. Не виждам какво друго бихме могли да направим по отношение на държавите членки. По отношение на мерките, свързани с околната среда и селското стопанство, имайки предвид скорошната прогноза на разходите, може би сте видели, че сме преминали от стриктен контрол на разходите към мерки, свързани по-скоро с действителното влияние на направените разходи. Сметната палата изготвя все по-специфични доклади. Имаме и специфичен доклад за биоразнообразието, както и за разходите по отношение на водата, на общата селскостопанска политика и по отношение на климатичните изменения. Не винаги сме съгласни с сметната а, палата, винаги има състезателна процедура, процедура извинете, преди да се изготви доклада, но така или иначе това са препоръките на сметната а, палата и тя ще следи дали сме ги изпълнили. Впрочем и доклада на Сметната палата ще бъде представен пред Европейския парламент. Имаше въпрос за финансирането на задълженията ни по отношение на климатичните изменения, но нека да чуем колегата от Генерална дирекция за климата. Благодаря. Във връзка с Международното споразумение за опазване на климата ние пращаме годишна такса за членство. Също така и на Обединените нации във връзка с, рамковата конвенция и във връзка с протокола от Киото, Виенската конвенция и Монреалския протокол. Това са в общи, в общи линии 8000 евро в, за членски внос budget is kept. Те ще бъдат платени и до година, ако се одобри бюджета. Благодаря Прего. Ако мога да а, отговоря за грипа по свинете, на 27 юли тази година публикувахме документ, където се определят правилата за това как може да се подадат заявки за подпомагане на ветеринарни проекти в различните държави членки. Има съответно и списък признати за участници в програмата заболявания по животните. Благодаря. Е, Благодаря. Само да ви припомня, че бюджетната процедура тази година е нетипична, тъй като имахме избори тази година, имаме съответно мал... по-къси срокове. Крайният срок за подаване на изменения е утре до обяд. А пък измененията за постановището трябва да бъдат предложени само на английски. Ще се гласува на заседанието на комисията ни на 3 септември. Единствено искам да ви припомня също така, че всички предложения за подготвителни дейности трябва да бъдат представени всъщност като бюджетни изменения, при това до утре 4 часа. И така можем да продължим с следващата точка от дневния ред, а подготовка за среща на върха на ООН по въпросите на климата през септември 23 септември 2004 година. На 23 септември генералният секретар Банки Мун ще председателства среща на върха по време на Генералната сесия на ООН. Целта е да се мобилизира политическа воля преди конференциите в Лима и Париж, съответно през 2014 и 2015 година. Поканени са за участие правителства, представители на гражданското общество, които да излязат с по възможност амбициозни проекти, които целят постигането на целите, свързани с изменението на климата. Генерална дирекция Клима е представена, ще бъде представена там и сега също могат да ни представят подготвителните работи за участие в срещата на върха, а и да отговорят на, принцип, на въпросите, които бихте имали към тях. Заповядайте, имате 10-15 минути за изложението си. Благодаря ви, господин председател. За мен е огромно удоволствие да участвам в това задание на новата комисия по околна среда, която вие председателствате председателствате. Както знаете, тази комисия е много важна. През миналия си мандат тя повлия за много важни законодателни досиета и се надявам това да бъде факт и през новия мандат. Бих искала да се спра на няколко важни елемента от срещата на високо равнище, организирана от Банки Мун и най-вече как тя се вписва в международните преговори за климата. Това ще бъде първата среща на световните лидери от Копенхаген насам като целта е да се подготви новото международно споразумение за климата, което всички се надяваме ще бъде изключено в Париж през декември 2015 година. Какво ще се случи на срещата на върха, организирана от Банки Имун, ще изиграе много важно влияние за конференцията в Париж през декември 2015 година. Какво е положението в момента? Знаем, че учените, изказали общото си мнение в доклада на Международният панел за измененията на климата през 2013 година, те твърдят, че без контрол на парниковите газове се предвижда увеличение от 2,6 до 4,8 градуса по Целзий до края на този век т.е. по-голямо увеличение от предвиденото. Ето защо трябва да предотвратим тази опасност и да ограничим увеличението на температурата до не повече от 2 градуса по Целсий, както вече беше договорено в рамките на рамковата конвенция на ООН по изменението на климата. И така през 2011 година се стигна до споразумение да се подготви ново общо международно споразумение за климата до 2015 година, за да се постигне тази цел да не се допуска увеличаване на температурата повече от 2 градуса по Целзий. От е, ключово значение за нас и за много други държави е, че за първи път това споразумение трябва да се е, да засяга всички страни по конвенцията, а не само страните от приложение първо, защото, както знаете, този ангажимент за страните по първо приложение е от 1992 година насам. За да постигнем успех, Европейски съюз трябва да продължава да играе водеща роля и да се опита да повлияе на всички водещи световни економики. Миналата година на конференцията в Варшава се стигна до съгласието, че всички водещи економии в света трябва да, да предложат своята принос до март 2015 година, което ще остави период от 7 до 8 месеца, за да се направи нова оценка дали ще се спази целта за неувеличение на температурата повече от 2 градуса преди конференцията в Париж. Европейския съюз ще спази тази цел с новата рамка до 2030 година, която ще бъде прията от, държа, от държавните правителствени глави през октомври тази година. Също така идват и окружаващи послания от Съединените щати, които в момента обсъждат новото си законодателство, както и от Китай, където се обсъждат максимални равнища на увеличението на паниковите газове други водещи страни, като, Япон, като Япония, Южна Африка, Австралия, Канада и други, все още трябва да гарантират, че през първото три месечи на 2015 година ще са готови с своите планове. И в този контекст се вписва срещам високо равнище, организирано от Банки Мун през септември, тъй като тя е поредната важна стъпка преди следващата конференция по климата в Лима, която ще се проведе през декември тази година, т.е. само 12 месеца преди конференцията в Париж. Макар среща на високо равнище, организиран от генералния секретар на ООН, да е отделно мероприятие от преговорите по рамковата конвенция, тя разбира се ще има много голямо значение за това. И генералният секретар призова световните лидери да вземат участие в тази среща и ясно да заявят смели ангажименти за дейности в областта на климата. Много важно е всички водещи економики да покажат своята готовност да се ангажират с конкретни цели за намаляване на емисиите през 2015 година. А за най-бедните държави е важно да получат гаранции за подкрепа в дейностите по смягчаване на въздействието от изменението на климата председателят на комисията Барозо, редица държавни правителствени глави, министри на околната среда и комисаря Хедегард ще вземат участие в тази среща. Разбираме, че доколкото знаем, над 100 правителствени и държавни глави ще участват, включително и тези на Китай, Бразилия и Мексико. Всички те вече са потвърдили своето присъствие и е много възможно президентът Обама също да присъства ето защо би следвало и Европейския съюз да бъде представляван на най-високо равнище, за да потвърдим и ние нашата ангажираност в процеса на дейност в областта на климата. Какво, какво ще се стреми да постигне Европейския съюз на тази среща на върха? Най-важното е световните лидери да потвърдят своят, своят ангажимент да постигнат обвързващо споразумение в Париж – и то споразумение, което ще гарантира постигането на цена за неувеличена температура в над 2 градуса Целзий. Европейския съюз ще потвърди своят ангажимент да излезе с цели до 2300 година през първото три месече на 2015 година и ще призове и останалите водещи економики да сторят същото. По този начин Европейския съюз ще докаже, освен това, че по отношение на целите ни до 2020 година вече сме на път да изпълним всичките си обещания и дори е възможно да надхвърлим целите до 2020 година. Най-вероятно вече сме намалили емисиите от 18-19%, а целта ни е намаляване на емисиите от 20% до 2020 година. Другата ни цел е да стигнем до устойчиви съгласия, и устойчиви партньорства с развиващите се страни, каквито има, например, благодарение на глобалния. Алианс за климата. Трябва също така да се обсъждат въпросите, свързани с финансирането и предизвикателствата, свързани с приспособяването, най-вече в най-уязвимите и най-бедни държави. Освен това, Европейския съюз възнамерява да препотвърди своят ангажимент да гарантира достъп до устойчиви енергийни източници за всички до 2030 година и по този начин ще потвърди своят ангажимент ангажимент за намаляване и прекратяване на емисията от парникови газове, включително и чрез постепенното отказване от изкупаем, изпотребата на изкопаеми горива и субсидирането им. Следващата срока, както каза, ще бъде конференцията в Лима през декември тази година и предполагам, че много от световните ръководители ще се позоват не само на очакванията за конференцията в Париж, но и на конферен... очакванията за конференцията в Лима. И аз смятам, че е крайно време в Лима вече да са известни основните елементи на конкретната редакция на текста по отношение на смягчаването на въздействието от изменението на климата, приспособяването и конкретни области, като например опазването на горските масиви. Важно също така да се обсъдят евентуалните е, принос, ангажименти и конкретни финансов принос на страните до 2300 година. На конференцията в Лима също така трябва да се очертае международният процес за оценка на евентуалният международен принос преди конференцията в Париж. Има международен консенсус Съжалявам, малко се обърквам с новите а, терминологични въведения в областта на климата. Но се очаква тези национални приноси да са основната тема за обсъждане на конференцията, но след ми казваме какви са меките предприяти за смягчаване. И също така трябва да се предвидят и а, обсъждане на въпросите за приспособяването и финансирането. И накрая по въпроса за финансирането в Лима трябва да се постигне осезаем напредък по въпросите за измененията на климата и най-вече за капиталите необходими за фонд, фонда за климата. Зеления фонд за климата. И така, преди конференцията в Париж през 2015 година, най-важната стъпка преди тази конференция ще бъде конференцията в Лима през 2015 година. И ако имаме предвид тези две основни срещи, мисля, че ще може да постигнем съществен напредък при поемането на конкретни ангажименти за намаляване на емисиите от всички водещи държави. Благодаря ви. Благодаря ви господин Дълбек. Благодаря ви, господин директор. Имаме много депутати, които се записаха за изказване. Започваме с господин Лиесе. Благодаря ви, господин председател. Благодаря ви, господин директор. Най-напред бих искал да посоча, че за НП е изключително важно всички да участват наравно в международните споразумения. Това е от съществено значение, за да може в крайна сметка този е, процес да приключи на конференцията в Париж. Бих искала да кажа нещо във връзка с Китай и САЩ. Има доста разногласия в Китай. Знаете, че там има много големи емисии. Китай се характеризира с двойно повече емисии от Европейския съюз. Затова трябва да се стигне до тяхното намаляване. А що се отнася до високоенергийните индустрии, не трябва да забравяме, че независимо къде се намират по света, те трябва да имат едни и същи задължения. Разбира се, има различни продукти, като семена и варовик, например, които не могат да се произвеждат без емисии на парникови газове. Но може би в този контекст може да поставим акцента върху новаторството. Бих искал да попитам също така, какво стана с ратификацията на втория период от протокола на Киото? Това са задължения, които вече приехме 20% до 2020 година. Много е важно за репутацията на Европейския съюз тези цели да бъдат постигнати преди конференцията в Париж. Така че бих искал да получа актуална информация. И на последно място, днес Европейската комисия ще публикува стратегията си за 2030 година. Липсваха някои елементи, като например енергийната ефективност. Комисията предлага едва 25% енергийна ефективност. А Европейския парламент предлага 40%. Аз съм реалист. И ми е ясно, че няма да постигнем тези 40%, но все пак ми се иска, когато Европейската комисия взема решение за конкретен процент, да отдаде по-голямо значение на възобновяемите енергии. Целите са интересни с оглед на разходите, но определено акцента трябва да бъде поставен върху възобновяемите енергии – Нямаме нужда от нови централи, от нови тръби, нямаме нужда от складове за съхранение. Не. Най-добре е да използваме наличните в Европа финансови средства, за да инвестираме в технологии и вече съществуващи сгради. Нека не отпускаме тези пари в този труден период на Газпром. Така че бих искал да попитам каква ще бъде стратегията на Европейската комисия. Господин Ленен. Herr Vorsitzender. Herr Direktor Joost Delbeke hat uns ein... Благодаря, господин директор. Вие ни направихте комплимент. Казахте, че Европейския парламент е положил отлични усилия в работата по изменението на климата. Ние играехме водеща роля. Нека да ви върна комплимента. Ролята на Европейската комисия беше добра. Винаги е имало проблеми с правителствата и с държавите членки. В общи линии съвета винаги изменя нашите предложения, така че нека да видим какво ще се случи в Париж. В Париж имаме втори шанс да постигнем международно споразумение след провала, който претърпяхме в Копенхаген. Наистина този път трябва да успеем. Защото в противен случай няма да имаме повторен шанс за бъдеще. Всички учени ни уверяват, че преди 2020 година имаме гигатонове емисии, а ние се надявахме, че Европа ще може да изпрати силен сигнал. Именно с пакета за климата за 2020 година. Отбелязахме 19% намаление за 2014 година, така че сега в Париж можем да кажем, че можем да постигнем повече, можем да постигнем 25%, а защо не 30%? Но да не забравяме, че това трябва да се отнася за всички държави. Светът се промени. От 90-та година на там всички емисии идват основно от нововъзникналите економики. Така че Китай трябва да се размърда, а Индия и останалите да го последват. Така или иначе, цифрата ще бъде по-малко от тази, на която се надявахме в Копенхаген. Нуждаем се обаче от задължително споразумение. А сега говорим за принос на държавите членки. Много отслабихме позициите се позициите си. Нямаме никакво задължение. Въпросът ми към Европейската комисия е как ще увържем държавите членки? Как ще вменим това задължение? Как ще наложим правно вързващи норми? Защото в противен случай ще излезем с един хубав текст, но няма да постигнем резултат. Бих искал да се спра и на финансовите ресурси за програмата за климата. Ще осигуряваме 100 милиона долара ежегодно, но се нуждаем от новаторство дори в инвестициите – а по-настоящем това липсва. Какво е мнението на Европейската комисия? Няма да опазим климата, ако намаляваме субсидиите за възобновяемите енергии. Оходителните газове са изключително опасни за атмосферата, а инвестициите в това отношение и в новаторството са много слаби. Благодаря, госпожа Гербани. Благодаря, господин председател. Благодаря, господин Делбек, за ясното изложение. Аз всъщност се надявах на много от Нью Йоркската среща на върха на Банки Мун, но сега, ако си спомням добре, главната цел, ако правилно съм ви разбрала, е световните лидери да препотвърдят желанието си да постигнат резултати до 2015 година. Значи много сме щастливи, когато те препотвърждават нещо, което вече са потвърдили в миналото. Това е най-многото, на което може да се надяваме. Определено не е много стимулиращо очакване. Нещо друго, което може да бъде също толкова малко окоръжаващо е, че не много европейски ръководители ще присъстват. Е, всички тези от останалата география на света, които ви изредихте, може да са там, но Ангела Мерканъл, например, няма да бъде. Нещо, което определено сваля нивото на представителството от е, страна на Евросъюза. Може би ще бър присъства председателят на комисията, но няма да присъстват държавни и правителствени ръководители на най-големите държави членки. Питам ви, господин Делбек, в този смисъл, какво мислите да направите? Дали ще се опитате да попритиснете ръководителите, държавните правителствени ръководители, за да отидат на срещата или не? Нещо друго, което също ме безпокои, е вътрешният европейски процес. Няма да имаме изготвена обща европейска позиция до септември месец. Така че какво, с какво ще изненадаме света като европейска позиция? Или няма просто да изненадаме света с нищо и ще правим това, което другите ни накарат през следващите години. Друг въпрос, който искам да задам е какво възнамерява да направи Европейската комисия през следващите седмици или месеци? Какво можем още да очакваме във връзка с предложенията за енергийна ефикасност? И накрая, последно, последен въпрос. Има ли новости в политиката за енергийни източници? Благодаря. Uh, Благодаря, господин господин председател. И аз съм съгласен с казаното от господин Гербранди до голяма степен. Господин Делбек разказа за срещата в Нью Йорк през септември месец, но изглежда ще бъде тъжно събитие за Европа. Барозо, първата комисия на Барозо всъщност беше най-активната с енергийния си пакет в края на втората комисия, на мандата на втората комисия на, Бан, на Барозо, всъщност нищо не се промени. Така че, ако изпратим някого там, ще го изпратим с празни ръце, което определено ще направи тъжно впечатление на останалите. Господин Делбек, аз съм притеснен всъщност от, от същото, което каза и преждеговорищия, че най-амбиционното, което можем да постигнем е да се преангажираме с вече поет ангажимент. Какво ще целим в, на срещата в Нью Йорк? През октомври месец предвиждаме среща тук, но Барозо не знам до каква степен ще се ангажира с подготовката, защото октомври е именно месеца, в който изтича неговия мандат. Може би комисията тук като колегия би могла да се активизира и да каже в крайна сметка и веднъж за винаги какво мисли, тъй като така или иначе ще му бъде за последно. Тоест, това всичкото го казвам, ако добре съм разбрал казаното от вас, господин Делбек. Риториката продължава и в същия дух от предходните години. Аз не съм за е, това непрекъснато повтаряне на риторични въпроси на различни форуми. Ако и този форум ще е същия, по-добре господин Барозо да си стои в Брюксел и да не харчи пари за път. Какво ще постигнем до 2030 година? Как ще финансираме? от нас се очакват неща. О, ние се кълнем и верим и от нас очакват резултати. В крайна сметка от години вече държавите, развиващите се държави питат как ще им помогнем. А ние какво правим? Организираме нови и нови срещи на върха, където препотвърждаваме стари национални поет, стари поети на национално равнище ангажименти. Трябват ни пари, трябват ни и инструменти за тяхното освояване. Затова смятам, че тук трябва да се концентрираме не само да финансираме слепешката, а по възможно най-премереният начин, чрез е, финансови инструменти в морския транспорт, в е, въздухоплаването и така нататък. И така нататък. Не е не се очаква от господин Барозо това, което той най-добре си знае да прави, да ходи и да говори големи приказки вече. Благодаря. Парола мис Суйка. Госпожа Суйка. Hvala lijepa gospodine predsjedniče. Nisam... Много благодаря господин председател. Не съм съгласна дали ще по... не съм уверена, че ще получа отговор на въпроса, който ще задам, но ще го задам така или иначе. Париж е голяма възможност, която ни се открива и затова смятам, че тук можем да използваме, да поправим грешките, катастрофалните грешки, допуснати в Копенхаген. Няма значение дали ще е Барозо или някой друг начало на комисията. Най-важното тук е комисията и парламента да бъдат представени, тяхната позиция да бъде изразена. Да не забравяме, че нашата комисия по околна среда постигна три задължителни правно обвързващи цели по време на миналия парламентарен мандат. Бяха много амбициозни и много важни. Въпреки това смятам, че до 2030 година ще се справим, колкото и да са амбициозни. Целите за до 2020 година вече са постигнати, така че не виждам защо да не постигнем и тези до 2030 новоразвиващите се економики, разбира се, че таят опасности. Имаме механизми за контрол и мониторинг, но не кой знае колко. Смятам, че наистина трябва да подпомогнем държавите, развиващите се държави. Това е един от, е един от най-важните елементи, просто защото те нямат необходимите средства трябва ни механизъм, трябва ни и инструмент за подпомагане, защото ние сме по-развити, съответно можем да и ги подпомогнем и тях. Каквото и, как и да се случи, смятам, че опасността продължава да съществува, опасност към която искам да обостря вашето внимание. Международното въздухоплаване и емисиите на корабите. Да видим какво можем да направим тук. Важното е да подготвим добре среща на върха в Париж, за да не отидем с празни ръце и да не се върнем с празни ръце, както се върнахме от Копенхагия. Благодаря. La parola, мистер Геот. Ja, vielen Dank. Wenn man just... Думата има господин Гроте. Да, ако слушаме думите на генералния директор, Оставаме с впечатлението, че много се казва на думи, но малко се постига на практика. Съгласен съм изказаното от Петър Лизе по отношение на енергийната ефективност. Това беше един много важен проект за Европейския парламент. Е, това е една инициатива, която създава работни места, защото да не се постигне напредък по нея. Що се отнася до схемата за търговия с емисии, тя може да започне през 2021 година, но има опасност още от 2017 година да има прекалено много сертификата на пазара и трябва да предприемем мерки още от сега. Трудно да се предвиди каква ще бъде е, реакцията на международните ни партньори и какво ще може да направи господин Барозо, Надяваме се партньорите ни да предложат този път по-сериозни финансови ангажименти. На последната конференция имаше предложения за финансиране от всички държави, но нямаше никаква координация. Надявам се този път преговорите да бъдат по- добре организирани. В противен случай тези конференции напълно ще се обезмислят. става ясно, че Европейската комисия е по-скоро в отслабена позиция, което може да доведе до загуба на авторитет и за комисията, и за държавите членки, което не е в интерес на никого. Господин Бауско, благодаря ви, господин председател. Благодаря и на господин генералния директор за много изчерпателното изложение. Имам два въпроса и ще се радвам да чуя и вашите отговори, господин председател. Първият е свързан с амбициозните европейски цели. Вярно е, че Европейския съюз не просто обещава да съкрати емисиите, но и предприема конкретни мерки, които дават резултати. Въпросът е обаче какви са лимитите на тези наши цели. Доколкото чувам до 2300 година се говори до, за съкръщаване до 40% на емисиите. В случай обаче говорим за международно споразумение, а Европейския съюз отговаря само за 13 до 14% от емисиите, така че колкото и ние да съкръщаваме емисиите, това няма да доведе до сериозно промяна на световно равнище. Това може да се случи само ако САЩ и Китай също се ангажират с подобно намаляване. Затова ми се струва и че основната ни цел трябва да бъде да убедим ръководителите на Европейския съюз да допринесат съществено и да насърчат Китай и САЩ да поемат ангажименти от своя страна. Вторият ми въпрос е свързан с атомната енергетика. Всички ние, членовете на, на Комисията по околна среда сме поели ангажимент за увеличаване на използването на възобновяеми енергийни източници. Все още обаче има и държави членки, в които атомната енергетика играе водеща роля в общият енергиен микс, като например в Франция или в Унгария, където тя е до 40%. Има също така и планове за запазване на тези равнища. И въпросът ми е следният. Съгласни ли сте, че запазването на безопасни мощности за производство на електричество от атомна енергия са важен принос в борбата с измененията на климата. Благодаря ви. Очевидно имало известно объркване по отношение на процентите. 40%, които споменах, са свързани с енергийната ефективност, а не с възобновяемите енергийни източници, но съм сигурен, че генералният директор ще ни разясни всичко това. Госпожа Рейс, благодаря ви, господин председател. Имам а, само два въпроса и ще ги задам набързо, тъй като вече бяха зададени доста въпроси към генералния директор. Радвам се, че започваме работата си на първото истинско заседание на нашата комисия с тази тема, област, в която Европейски съюз играеше много важна водеща роля, въпреки че амбициите обикновено идват от страна на Европейската комисия на парламента, а не на съвета и това е тенденция, която съществува отдавна. Чака ни срещам всяко равнище, организиран от Банки Мони, конференцията в Лима в края на годината и тези две мероприятия ще имат съществено значение за очертаване на основните линии на споразумението, което трябва да се договори в Париж през 2015 година. Някои наблюдатели твърдят, че преговорите започнаха малко с известни трудности поради поведението на полското правителство, което меко казано отказва да играе в общия европейски отбор. Но а, важно е също така, че двете основни страни, които трябва да положат усилия за намаляване на парниковите газове, т.е. Съединените щати и Китай, започват да променят а, политиките си. Бих се радвал да чуя малко подробности как точно. Според някои от специалистите по измененията на климата сме постигнали по-голям напредък в подготовката с конференцията в Париж през 2015 година, отколкото бяхме по това време в процес на подготовка преди конференцията в Копенхаген, което е положително. Разбирам, че сме на път да изпълним задълженията си за намаляване на емисиите от въглероден диоксид до 2020 година, което също е окоръжаващо. Имам въпрос относно Зеления фонд за климата, тъй като ще се обсъждат и финансови въпроси в Лима. Как ще нещата с обещаното финансиране за подпомагане на страните от Южното полукълбо за борба срещу изменението в климата? И Бих искал да чуя от Европейската комисия. Разбирам, че председателят Барозо ще ви представлява на среща на високо равнище, организиран от Бан Кимун, но в контекста на конференцията в Лима и тази в Париж по-късно, какво смятате да направите, за да се гарантира по-голяма последователност в действията на Европейския съюз, тъй като какафонията, която и от европейска страна, беше една от причините за провала в Копенхаген. Ще се радвам да чуя какво правите, за да се гарантира по-голяма последователност и единност по позициите на европейските страни в момента. Благодаря ви. Сега suo cognome all'inglese, ma a poco a poco impareremo. Благодаря ви, съжалявам, че произнесох името ви е малко по-английски, но ще се науча да го произнасям правилно. Госпожа Гростет, благодаря господин председател. Доста се изговори и по принцип много говорим за важната тема за климата. И малко ми се струва, че повтаряме разискванията, които вече проведохме по време на предишният мандат. Да, важно да си припомня колко голямо беше разочарованието ни сред провала в Копенхаген. При все това смятам, че трябва да запазим реалистична представа за преговорите. Трябва да направим всичко възможно да получим ясни ангажименти от страна на нашите партньори. И все пак имам няколко въпроса. На първо място трябва да избягваме недоразуменията, свързани с процентите, които цитираме по отношение на гената ефективност, възобновяемите енергийни източници, намаляване на емисиите от въглероден диоксид тъй като да, вярно е, че имаме ангажимент от 40% енергийна ефективност. Този ангажимент е много важен и не бива да отстъпваме от него. Оттам нататък следва да припомним, че Европа, макар и да играе водеща роля в дейността в областта на климата, все още не е безуколна в своите действия. В един скорошен доклад се твърди, че 70% от емисиите, идващи от производство на енергетика, идват от, от, от централите с въглища. А сред тях някои от тецовете с най-високо равнище на замърсяване са в Полша, в Германия, в Обединеното кралство и други европейски държави. Ето защо следва и ние да положим усилия от наша страна. Разбира се, далеч съм от мисълта да забраним употребата на въглища, защото всяка държава членка трябва да има свобода при избора на своя собствен енергиен микс. Но трябва да сме наясно с всички нови технологии в сектора. Преди 6 години, поехме ангажимент през 2008 година и бих искала да знам какво е положението с лавенето и съхраняването на въглероден диоксид. Дали е постигнат някакъв напредък? Важно е също така, ако искаме партньорите ни да ни чуят, ние самите да покажем, че постигаме напредък с новите технологии. Продължават и изследванията за съхраняване на енергия. Продължава субсидирането на енергопроизводството, което не е рентабилно, защото все още не инвестираме достатъчно в съхраняването на енергетика. Така че нека също така да проявим готовност за споделяне на технологии, с които разполагаме с нашите партньори. Бих искал да получа малко повече подробности за тези технологии, дали се постига напредък или дори напротив има застой. Важно също така е въпроса за капитализирането на Зеления фонд за климата. То ще бъде обсъдено на конференцията в Лима, но бих искал да имам малко повече подробности. Благодаря ви. E Господин Ек от ГУЕ. Ja, danke, Herr Präsident. Ich habe einige Fragen an Herrn Delbe. Благодаря ви, господин председател. Няколко въпроса към господин Делбек и комисията. През 2007 година ОНЕ изготви доклад в областта на животновътството. В доклада на ОНЕ се посочваше, че над 18% от емисиите идват от производството на месо. Та в този контекст бих искала да попитам до каква степен е реагирала или ще реагира Европейската комисия на конференцията в Париж или в Лима. Необходимо е производството на месо също да бъде взето предвид, за да се стигне до свеждането на климатичното затопляне само с 2 градуса. Господин Педичини. Благодаря, господин председател. Присъединявам се към казаното от колегата до мен – да, важно е да имаме амбициозни цели в областта на енергийната ефективност, но същевременно се стига до някои противоречия, защото има държави членки, които залагат на други енергийни източници, например ядрената енергетика. Да вземем за пример Италия. До 2020 година Италия разчита на изкопаемите горива, на петрола. Италия иска да увеличи с два пъти потреблението на петрол на своя територия. Впрочем, неодавно обсъждахме и метода на извличане на петрол – метода Фрекингс, който не се използва никъде другаде, използва се само там. А той оказва своето влияние върху околната среда. Отразява се и на туризма, защото това сондиране се извършва в Адриатическо море, така че енергийната ефективност смятаме много по-важна от този вид методи. Grazie. Abbiamo così... Благодаря ви. С това изчерпахме списъка на ораторите. Изслушах внимателно колегите и мисля, че можем да обобщим казаното последния начин. Комисията трябва да бъде по-твърда. Имаше и по-конкретни въпроси, но разполагаме с много време, така че господин директор, моля ви, отговорете на всеки поставен ви въпрос. Благодаря ви. Основният а, въпрос беше какво ще каже нашия председател на Банки Мун. не мога да чета мислите му, но мисля, че ще каже, че Европейския а, съюз има опит при намаляването на а, емисиите от парникови газове. Първия период от протокола на Киото включваше намаляване с 8% между 2008 и 2012 година на емисиите, а Европейския съюз намали емисиите си с 18%. Освен този първи период, ние поехме ангажименти за втория период и трябва да си поставим цели за 2030 година а, тези цели ще бъдат намалени от 40%, което е 20% повече в сравнение с целите с 2020 година. 2007, извинете, а, ще искаме най-малко 27% за възобновяемите енергии. Не зная какво ще решат а, а, нашите комиса, комисари днес, но мисля, че ще вземат решение за число над 25% парламент, извинете, Европейския съюз се представи много добре при намаляването на емисиите. С оглед на а, емисиите в сравнение с БВП, намалението беше драстично. Европейския съюз изисква от държавите членки не само да участват в преговорите, но и да предприемат конкретни действия. С Китай има 7 пилотни проекта за търговии на емисии. Тези проекти бяха подкрепени от Европейския съюз и от Европейската комисия. Споделяме софтуер и опит с компетентните органи в Китай – така че а, факта, че цените а, там са двойно по-високи, отколкото в Европа, е резултат от нашите действия. Цените на въглеродния ни пазар са ниски и по тази причина сме направили конкретно предложение. Надяваме се, че Европейския парламент и вашата комисия ще подкрепят нашата позиция. Така че имаме няколко съществени мерки предприяти в Европейския съюз, като схемата за търговия с квоти. Имаме проекти с Калифорния, с САЩ и с други държави, а не само с Китай. Споменах САЩ. Агенцията за опазване на околната среда подготвя законодателство, защото имаше Имаше проблем, тъй като съда успорваше компетентността на агенцията да излезе с законопроект, но този проблем сега отпадна. Този законопроект ще се уреди въпроса точно с старите въглеродни и въглишни централи. САЩ обеща в Копенхаген да намали с 17% емисиите си и а, мисля, че съвсем скоро САЩ ще успее да постигне тази си цел, включително 20% до 2020 година. На въпросите, които ще зададе господин Баросо, можем да включим и факта, че много от държавите членки са повишили амбициите си. Това е благодарение на нашата политика и благодарение на това, че имаме ниско въглеродно производство. Затова емисиите на Европейския съюз на световната сцена намаляват от 13% днес до 10, че и по-малко процента през 2030 година. Можем да се справим с климатичните изменения само и единствено, ако и останалите играчи на световната сцена се включат. Затова и ключовата дума в Париж трябва да бъде участие. Участие на повече държави в целите за намаляване на емисиите. Това, разбира се, включва в себе си някои отстъпки. Какъв ангажимент ще поемем в Париж? В никакъв случай няма да отстъпим от вече постигнатото в Киото. Но, а, действително, може да нямаме толкова правно обвързващи ангажименти в сравнение с Киото, но ние работим по изграждането на текста на споразумението в Париж. Идеята е да има смислено намаляване на емисиите на първо място и на следващо място мониторингови доклади и проверка. Това беше сърцевината на протокола от Киото. Работим при пълна прозрачност а, и упражняваме контрол а, върху съседните държави. Това означава, че мониторинговия доклад и проверката са включени в хода на преговорите и ще се обсъдят в Париж. Те ще бъдат включени и в текста, който ще бъде обсъждан в Лима. И така, по-широко участие, извличане на пуките от това, което направихме, да си признаем, че можем да постигнем повече, т.е. да поемем ангажимент за 40%, но и необходимост от прозрачна система. Всичко това ще бъде включено в преговорите, които ще водим до конференцията в Париж. Имаше няколко въпроса за финансирането на фонда за климата. Попитахте дали това ще доведе до намаляване на емисиите и до каква а, степен сме отбелязали напредък за фонда. Капитализирането на този фонд може да започне, защото бяха изпълнени всички административни изисквания. Зеления фонд за климата в момента е оперативен и финансовите средства скоро ще постъпят в него. Това беше едно от основните изисквания и ще бъде включено в споразумението в Париж. Вече направеното в областта на климата, използвайки този фонд, доведе до значително намаляване на емисиите. Сега въпросът е дали а, може да се направи проверка на резултатите. Всички средства, които бяха прехвърлени във фонда, бяха използвани правомерно и сега трябва да помислим какъв да бъде механизма, който да ни позволи постигането на по-добри резултати. Това, което харчи комисията е част от програмата за сътрудничество и развитие. Но проверката винаги е важен фактор. Тя винаги е била част от плана за сътрудничество и развитие. Имаше няколко въпроса за енергийния микс, ролята на ядрената енергетика, ролята на въглищата, ролята на петрола и на газа и ролята на шистовия газ. Енергийният микс е в правомощията на държавите членки. Така че Европейската комисия не може да диктува правилата или да нарежда на държавите членки какво да правят. Европейската комисия не може да определя елементите на енергийния микс на държавите членки. Това е в компетенциите на държавите членки и това ще бъде така и през следващите години. Това, което можем да направим е следното. При преговорите за 2030 година може да се въведе система на управление в областта на енергетиката. Нуждаем се от по-голяма степен на прозрачност по отношение на плановете на държавите членки, не по отношение на европейските институции, а по отношение на съседните им държави. Смятам, че такава прозрачност ще ни бъде от изключителна полза не само за политиката в областта на климата, но и е, за политиката е, в областта на енергетиката. Очакванията ни няма да се оправдаят и определено ще има повече ядрени електроцентрали, отколкото мислехме. По използването на въглищата. Със съжаление установяваме, че през последните една-две години използването на въглищата се увеличи, защото а, тяхната цена намаля. Ще трябва да се справим с тази ситуация с по-добро регулиране на пазара на въглищата. На въпроса за улавянето и съхраняването на въглерода бих искал да кажа следното. Някои държави членки се развиват добре, правят експерименти. Европейската комисия реши за 300 хиляди милиона 300 милиона евро да финансира програма, която да послужи за резерв за подобни експерименти. На въпроса за селското стопанство и дали то е включено в международните преговори. За съжаление, все още селското стопанство не заема мястото, което му се полага. Трябва да се събере допълнително информация, да поговорим с колегите компетентни в тази област, но и тези, които отговарят за втория стълб – тъй като там има доста разходи, които служат за осъществяване на земеделски практики, които не са толкова въглеродоемки. Може би за в бъдеще трябва да помислим за комбинирането на емисии от лесовътството с селското стопанство и а, тези емисии трябва да бъдат отделени от а, енергетиката. По изтичането на въглерод комисията реши, и това бе одобрено от а, комисията, под комисията, извинете, въпросът се разглежда от парламента, решихме, че ще изготвим списък с сектори, в които има риск от изтичане на въглерод – до 2020 година. Това трябва да оталожи страховете на тези, които се притесняват за въглеродната индустрия. Но трябва да помислим какво да правим с изтичането на въглерода след 2020 година. До сега нямахме някакво, някакви едромащабни изтичания на въглерод, но след 2020 година, в зависимост от резултатите на международните преговори, ще трябва да помислим как да постъпим. Дискусията е на лице. Признали сме, че изтичането на въглерод е важен проблем. Имаме списък с сектори, които са високо рискови и очакваме да се стигне до решение. Имаше и въпрос, свързан с ратифицирането на втория период от протокола на Киото. Доста напреднахме в това отношение. 27 държави членки решиха да продължат, но очакваме съгласието на още 28. Надяваме се, че през октомври извинете, остана една държава членка, която все още не е дала одобрението си. Надяваме се, че ще го направи до октомври месец. В момента обсъждаме резерва за стабилност на пазара. Той ще бъде изключително а, важен, за да може въглеродния пазар да продължи да работи по начина, по който го правеше. Измерването на емисиите от морския сектор също е от значение – Имаме много въпроси, свързани с пакета за 2030 година, но трябва да изчакаме решението през октомври на държавните правителствени ръководители, защото само след като излезе това решение, Европейската комисия може да а, излезе с законодателен пакет, новата версия на законодателния пакет за периода след 2020 година. Решението за споделянето на усилията и а, ситуацията на пазара ще бъдат обект на този законопроект. Ще има европейски мерки, за да може да се намаляват емисиите в държавите членки. Това се отнася до горивата, до автомобилите, до биогоривата и до поредица от продукти и услуги, които са много въглеродоемки. те също се отразяват отрицателно на климата. Мисля, че отговорих на по-голямата част от въпросите, господин председател. Не навлязох в прекомерни подробности, но бих искал да ви уверя, че на срещата на върха през септември ще отидем с гордо вдигната глава, защото имам изключителни резултати, а целите за 2030 година ни показва, че възнамеряваме да продължим а, по начина по който работихме до сега. Благодаря. Директор Делбеке, credo che Благодаря, директор Делбек. Смятам, че след като изслушахме вашите отговори, можем да приключим тази точка от дневния, от дневния ред и тъй като и господин Никълсън е вече сред нас, той е нашият следващ докладчик за новите храни, може да минем към тази точка от дневния ред. Както знаете, регламента за новите храни претърпя много събития в историята си. През 2008 година се прие предложение на комисията, предложение за регламент по старите законодателни процедури. Така и не успяхме да приключим. И след помирителния комитет през март 2011 година, така и не стигнахме до приемлив за всички ни вариант. И за това приключихме просто, сложихме за момента точка на тогавашния дебат. Освен това, имаше изблъсък на правомощия между различни комисии, особено в областта на клонирането. Обсъждахме с Комисията по селско стопанство на кого се пада да работи в тази област, продължаваме да поддържаме е, тези е, разговори относно новите предложения, които постъпват сега от комисията. Също така искам да ви кажа, че по време на предходния законодателен мандат бяхме поискали, бяхме назначили всъщност изследване на въздействието. И днес ще процедираме с други думи последния начин. На първо място давам думата на комисията, за да ни представи своето предложение за нови храни. След това ще и слушаме ЕФСА, Европейската агенция за безопасност на храните и която изработи въпросното проучване на въздействието. И след това ще преминем към дебат. И сега давам думата на комисията, за да ни представи предложението си. Шантал Ружи. Uh, Благодаря, а, моето име е Шантал Бручи, но няма значение, разбрах съм аз. Благодаря. Благодаря и за това, че обсъждате в дневния ред на заседанието си днес този толкова важен доклад. Както казахте, помирителната процедура пропадна. Първо заради неразбирателство в областта на клонирането и сега всъщност, когато започнахме работа по новото предложение, го отделихме предложението като такова от дебата за клонирането. Наистина, дебатът е изключително важен, е, защото съумя да наследи най-доброто от постигнатото по време на помирителния комитет, а също така да в ключи и нови храни, които не са много популярни или не са били много популярни до момента в Европа и които сега някои фирми желаят да въведат на пазара. Тоест, новият ни регламент държи сметка и за тях за безопасността, на която трябва да отговарят и разбира се иновациите, иновациите, които извършват малките и средни предприятия. Днешният е, регламент по мнение на много потребители, на нас самите и на производителите, на потребителите, на регулаторите, по мнение на всички тях, е, законодателството не отговаря на нуждите. Би трябвало първо да се изиска мнението на държавите членки, след това да се върне в комисията. Ако има повдигнати някакви научни възраженията тогава да отидем, да се посъветваме с EFSA, след това файл отново да се върне при нас и така нататък. Затова всъщност започваме с процедурата по този именно начин за да подкрепим новаторството и за да оптимизираме изобщо целият процес на одобрение, започваме с изпращане на предложение към комисията и след това ние директно ги препращаме на ЕФСА, вместо да минем към през процеса на две фази, който току-що ви описах. Освен това, държим сметка и за новите съскостопански продукти, които до момента не са били използвани в Европа. Ако обаче те са били използвани, консумирани през 25 години някъде другаде, в други държави, в по-голяма си част развити държави, то тези храни не минават към процеса на одобрение, а към се придържат към процеса за известие. Така просто е по-бързо. Разбира се, държавите членки винаги ще имат възможност да излязат с възражения, ако има тревоги, свързани с безопасността. Така или иначе, обаче и трети държави имат възможност да свидетелстват за е, храни, които те самите са потребявали. Това е една от новостите на нашият регламент. Дефиницията за какво е нова храна всъщност все още е висяща. Не успяхме да стигнем до споразумение по време на помирителния комитет. Какво значи нова храна? Нова храна, храна значи храна, която не е била потребявана в Европа от 1997 година, когато за първи път започнахме да работим по това досие. Целта е да изнамерим едно рационално определение, а не да влизаме в научни дебати и след това се разписва списък на тези нови храни. Новите храни обаче са малко подвеждащи, когато започнем да ги изброяваме, защото нямаме изчерпателен списък. И за това всъщност ни вълнува толкова определението, за да няма две подвеждащи понятия, дефиницията и списъка. разрешителното, така както сме го застъпили в нашия регламент, ще бъде с общ, общ характер. Ще премине през оценка на риска и след това ще се приеме по силата на съвременно, на настоящето законодателство, имаме възможност да дадем път на нови фирми на пазара, малко по-трудно обаче, би трябвало да ни представят свидетелство за одобрение и да покажат, или пък ако няма такова одобрение, да покажат, че техният хранителен продукт е близък до такъв, който има вече лиценз. Това вече е преодоляно чрез въвеждането на общ лиценз, общо разрешително. Сигурно сте забелязали, че за 5 месеца ЕФСА трябва да се произнесе максимум за 5 месеца за безопасността на храната, която се стреми да получи лиценз. Всъщност, извинете, 9, а не 5. По въпроса сега за опазването на данните, за да подпомогнем някои компании, които могат да измислят, да изобретят храна със собствени е, средства, то тогава ние им предоставяме възможност да опазят интелектуалната си собственост, така да се каже, и имат право да изведат на пазара своя продукт, като изобретен от самите тях и не подлежат на общото разрешение. Това обаче трябва да бъде придружено от достатъчно доказателства, че вътрешно във фирмата са извършени съответните проверки. Нашият Нашето предложение всъщност е резултат в до голяма степен от наследеното от помирителния комитет, който всъщност се спъна окончателно и не можа да продължи в клонирането. Опитваме се да въведем една по-бърза разрешителна система, да стимули, система за издаване на разрешителни, да стимулираме новаторството и пласирането на пазара. Благодарим много на секретарията на вашата комисия, като ни изпрати проучването за въздействие малко късно, но успяхме да го прочете на време и го взех предвид при изготвянето на презентацията си днес. До тук мисля да приключа и след това да отговоря на въпроси, ако има такива. Благодаря за това, че ни ни намерихте място в дневния ред днес. Благодаря. Е, дарей ла парола мист. Благодаря ви. сега давам думата на господин Валерио Гуртио от ЕФСА. Благодаря ви, господин председател, за поканата да вземем участие в днешното разискване и за това, че ми дадохте думата. Държа да напред да отбележа, че Европейския орган за безопасност на храните не носи отговорност за изготвяните на политиката, но се радваме, че ни поканихте да вземем участие в днешното разискване. Бих искал също така да се спра на някои от е, планираните действия, които сме предвидели след влизането в сила на новото предложение. По отношение на децентрализираната процедура, която се прилага в момента, ЕФС прави оценка само на заявките в случаите, когато има възражение по вдигането дадена държава членка. И това представлява близо две трети от а, заявленията, които са били предложени от, в държавите членки. Съгласни сме, че с новата система значително ще намери срока за оценка на новите храни. Също така държа да отбележа, че услугата е напълно безплатна, т.е. EFSA не е, изисква такси за своите услуги и това въжи включително и за оценката на нови храни. Както вече казах, новата централизирана процедура със сигурност ще ускори процеса на работа, но и ще увеличи работата на ЕФСА, но ние ще прехвърлим персонал от други области така че няма да искаме да начаваме допълнителен персонал, за да се заемем с тази нова задача. Също така бих искала да отбележа, че след като получихме молбата на Европейската комисия, започваме да разработваме ръководни насоки за оценката, издаване на разрешение за пускане на пазара на нови храни, идващи от трети страни. Те ще бъдат готови до година, които те разбира се спазват изискванията на новият регламент. Документите с ръководни насоки ще бъдат обществено достъпни, за да може всички заинтересовани страни да могат да направят своите коментари, като разбира се, коментарите ще бъдат взети предвид и ще бъдат отразени в окончателната версия на наръчника. Освен това, държавите членки и всички други заинтересовани страни ще могат да участват в специално организирано информационно мероприятие през 2016 година, когато ще дадем нови разяснения относно наръчникът и също така ще имаме възможност да разясним научните изисквания и доказателства, които трябва да се предоставят при подготвяне на досие за пускане на пазара на нови храни. Също така за бъдеще ще бъде възможно по искане на ЕФСА заявителите да бъдат приканени да предоставят своите доказателства, своят доказателствен материал и научна обосновка директно на ЕФСА. Даваме сметка също така, че някои държави членки имат необходимият капацитет и натрупан опит в оценката на нови храни и за това според нас е препоръчително тези държави членки да продължават да извършат своята дейност по оценка и за бъдеще и да извършват консултативна дейност за заявителите. Също така е важно държавите членки да продължават да играят своята роля на оценка при заявките за еквивалентност при предлагането на нови храни. ще подготвим договор, който трябва да бъде подписан след влизане в сила на регламента и ще призовем държавите членки да подпишат този договор, което значително ще улесни и ускори нашата дейност в рамките на новата процедура. Също така обсъдахме и създаването на консултативен форум и на мрежа с държавите членки, в рамките на която ЕФСА ще обсъжда с националните специалисти различни въпроси и техните тревоги, свързани с оценките на новите храни. Разбира се, тази мрежа на новите храни няма да обсъжда конкретни заявления. Това е задача на ЕФСА, но както и в много други области, тази мрежа ще се превърне в важна платформа за обмен на опит и координация с държавите членки. Благодаря ви. Благодаря на представителята на ЕФСА за неговото изложение. А сега бих искала да дам думата на представителя на Центъра за стратегия и оценки. Представляват го трима експерти. И те ще ни представят оценката за въздействие. Разполагате с 15 минути, можете да ги разпределите както искате помежду си. Благодаря ви за поканата да ви представим нашата оценка на въздействието. Тук съм с двама колеги, които работят в същата компания, в която работя и аз. И двамата колеги са от Обединеното кралство. Бяхме помолени да изготвим допълнителна оценка на въздействието и да ви представим основните заключения. Бих искал да помоля някой да смени слайда. Следващия, моля. Имахме три основни цели. Да направим преглед на оценката на въздействието на комисията от 2008 година. На второ място трябваше да оценим предложенията обект на преговори, да видим силните и слабите им страни и на трето място да се произнесем за новия материал, който беше публикуван от оценката на въздействието от 2008 година. Проведохме доста проучвания, за да изпълним тези три цели. Доста документи преровихме, различни документи, в които се слагаха позициите, научни статии и така нататък. Различни интервюта проведохме също така с законодателните органи на Европейския съюз, комисията, генерални дирекции, ЕФСА, компетентните органи в съответните държави членки, асоциации на индустрията, асоциация на потребителите, както и заинтересовани страни от трети държави. Съвсем накратко, кои бяха ключовите елементи, върху които трябваше да се произнесем. Няма да навлизам в подробности, колегата ще го направи. Имахме пет основни въпроса, по които трябваше да се произнесем обхвата и дефинициите, последствията от централизираните процедури по издаване на одобрение, ролята на компетентните органи в държавите членки, ефективността на централизираната система, както и взаимоотношенията с останалите регулаторни органи. Представихме проекто доклад, който мисля е на ваше разположение – Окончателната му версия ще бъде представена след днешната среща и след някои допълнителни допитвания. Оставаме на ваше разположение за допълнителни въпроси. Господин Томпкинс сега ще поема щафетата от мен. Благодаря, Джак. Следващия слайд, моля. Първо се спряхме на обхвата и определенията. Беше ни казано, че ново определение би, е, е, новото определение от 1999 година. Преди тази дата, новите храни са попадали под различно определение. По принцип идеята е добра да имаме ново определение, защото имаме нови храни, които ще постъпват на пазара и за в бъдеще. За това говорихме с представители на потребителите и на индустрията и установихме, че в това отношение няма единомислие. Схващането е, че ново определение би означавало, че хиляди а, продукти трябва да изискат одобрение по смисъла на новото определение. А тези одобрени преди 1997 година по принцип попадат в обхвата на новите храни, но преди 1997 не са били изчитани за такива. Това се отнася до поредица зеленчуци, плодове и така нататък. ще се стигне до голямо административно бреме, ако всички заявители трябва да се обърнат към Европейската комисия, за да доточнат ситуацията си. Схващането преди беше съвсем различно. Ако имаме разширително определение, то тогава има вероятност и отправен вакуум. Новите храни може да влязат на пазара и без да се стигне до издаване на одобрение. Така че това не беше добро предложение. Основната препоръка в това отношение беше че трябва да има диалог между Европейската комисия, останалите публични органи, представителите на индустрията и Сдруженията на потребителите. Това е необходимо, за да се разберат последиците от новото определение. Следващия слайд, ако обичате, е следващия, да. Последствията от централизираното издаване на одобрение. Тази процедура и становището по нея идваше от ЕФСА. Решението, новото решение е добро, защото ще се съкрати срока. Може да има обаче много учени, които трябваше да се произнесат по документите, а сега техния брой е сведен до минимум. Има списък с области, в които издаването на одобрението може да се забави, тъй като процедурата по комитология е доста бавна. Препоръката на постоянния комитет е следната. Ако Европейската комисия действително иска да приложи такава процедура за операторите, то тогава трябва да има точен график и да се определят всички отделни етапи. Упростената процедура по нотификация за традиционните продукти. Приветстваме това предложение, ако имаме хранителен продукт, който идва от друга държава, в която се счита за безопасен, защото е консумиран от населението в продължение на дълго време. Може в този случай да има упростена процедура по оценяване на риска. Заинтересованите страни ще бъдат от трета държава. Те могат да се произнесат, но това не се отнася до суровината, защото обикновено новите храни винаги включват в себе си някакъв етап на, прорабо... на преработка. Те не са готови суровини. Същото се отнася и до изискването да се предостави представи дългогодишен опит от безопасна употреба. Доста трудно е да се предостави подобно доказателство, така че основната ни препоръка е изискванията за данни да бъдат много по-ясни. По този начин ще се избегнат различните възражения от държавите членки и ще се намали времето по издаване на одобрение. Следващия слайд, ако обичате. Още един. Да, благодаря. Разходите във връзка с подаването на заявлението. Имаме основни насоки на ЕФСА. То ще излезе през октомври следващата година. Издаването на общите одобрения. По принцип това е добро решение, защото ще се спести пълната процедура за малките и средни предприятия. За да може да работи тази процедура обаче, трябва да имаме солиден механизъм за защита на данните. Режима за защита на данните понякога не може да бъде спазен, ако имаме голяма компания, която е работила с академичните среди, в този случай излизат много данни, има научни публикации и не може да се осигури защита на данните. И ако този режим не може да работи толкова гладко, колкото очакваме, то тогава ще се подкопаят и основните цели. Следващия слайд ако обичате. Следващия. Um, thank you, Stephen. So, uh, moving on to the... Благодаря, Стивен. Ролята на националните компетентни органи и агенции при централизираната система е следващия слайд. Както виждаме в предложението за регламент, държавите членки тяхното участие се ограничава до постоянния комитет. Въвеждане на нови храни, базирано на оценка, издадена от ЕФСА. Много от заинтересованите страни, включително компетентни органи на държавите членки и ЕФСА, заявиха, че биха искали държавите членки да участват в изготвянето на оценката а, на безопасността по този начин ще има и по-голям консенсус при вземането на решение в постоянния комитет. От друга страна, трудно е да се предвиди на този етап дали държавите членки ще подават възражения относно въвеждането на традиционни храни за трети държави. Всичко зависи от данните, подадени от заявителите и от опита от консумирането на тази храна. Препоръките ни са следните. Държавите членки трябва да участват в процедурата по изготвяне на оценка чрез експертен опит. По този начин ще се повиши ефективността на централизираната система. Ще е, оценката ще бъде и а, научно подкрепена. Рискът от често подаване на възражения от държавите членки може да бъде смекчен чрез въвеждането на строги стандарти по отношение на дългогодишното консумиране на съответната храна. Просто трябва да се уточни този термин. И последния въпрос, на който се спряхме, връзката между регламента и останалите документи от регулаторната рамка на Европейския съюз. Много въпроси бяха повдигнати от представителите на индустрията и от ЕФСА относно новите храни, за които се твърди, че са полезни за здравето и че имат много хранителни вещества. Този въпрос беше обект на две отделни оценки. Едната оценка е по смисъла на регламент 1924 от 2006 година. Има период от 5 години, който се прилага за ам, твърдения за полезно за здравето. Компаниите трябва да предоставят едновременно два отделни набора от данни за целите на оценката на новата храна. Едните данни се отнасят до а, здравето, а другите до хранителния състав на съответната храна. Проучването отнема доста дълго време. И ако трябва действително да се провеждат тези две оценки по различно време, е възможно да не съвпадат данните, подадени в двата случая. И това може да доведе до проблеми за компаниите. Това може да има възпиращ ефект върху компаниите да подават заявления за пускане на нови храни на пазара. Съществува и риск от дублиране по отношение на оценката на новите храни, които съдържат е, някакви хранителни вещества или диететични вещества. Това ще изисква оценка по смисъл на регламент 609 от 2013 година. Имаше много доводи за сливането на двете процедури в една, за да няма това дублиране. И на последно място, въпрос повдигнат от Сдруженията на потребителите, а именно на този етап няма хармонизация на европейско равнище по отношение на статута на ботаническите вещества и съставки. Някои ботанични вещества могат да се считат за хранителни в някои държави членки, а в други да се считат за лекарства. И това може да доведе до проблем в една централизирана система. В този случай може да се стигне до блокиране на решенията, при положение, че в новата храна има и ботанически съставки. Какви са нашите препоръки? Ако е необходимо, ако е възможно, извинете, оценките за здравето и за безопасността трябва да бъдат провеждани едновременно в съответния период от 5 години, трябва да започнат и да завършват на една и съща дата. Ако се провеждат една след друга тези две оценки, то тогава трябва да се вземат конкретни мерки, за да се спази период от 5 години за защита на данните. По отношение на хранителните и диететичните вещества, ще е необходимо да се изготвят допълнителни насоки. И накрая, липсата на хармонизация с оглед на статута на ботаническите вещества. Трябва да се преразгледа този въпрос, защото той ще затрудни централизираната процедура по издаване на одобрение. Заключителни думи от колегата. Съвсем накратко, по нашата оценка, разбира се, ще останем на ваше разположение за евентуални въпроси. Grazie, ви ringraziamo per eh, questa... Благодаря. Благодарим ви за оценката на въздействието, която ни изложихте, тази допълнителна такава. Благодарим и на Европейската комисия и на Европейската агенция за безопасност на храните. Сега ще дам думата на господин Никълсън, който е докладчик на регламента за новите храни. Благодаря. Искам да се извиня за това, че не можах да присъствам още от самото начало на заседанието, но бях на заседание на комисията Агри. Тази седмица има много заседания, много комисии и все по същото време. Искам да използвам и да благодаря на всички за интересното изложение, което чухме днес. И бих искал да изложа някои безпокойства някои тревоги, които биха могли да бъдат разсеяни или споделени от колегите тук. Бих искал, така или иначе съм взел думата, бих искал съвсем накратко все пак да, да повторя три от препоръките от оценката за въздействието които биха могли да дадат основание на за изменения. Първото е за обхвата и определението. За съжаление, за момента не сме изпълнили това, тази задача. Нямаме обхват, нямаме определение. И от моите собствени разговори с лобисти или с други от бранш, представители на бранша, както и специалистите, няма едно мнение. Това ражда брожение сред производителите от бранша, защото има риск от правен вакуум. И това е рисковано и за това всъщност не съм склонен да приема предложението на комисията, което избягва всячески каквото и да било определение. На проведеното заседание на един семинар, така да се каже, обсъдихме този въпрос – и най-вероятно ще излезем с някакви предложения, които да могат да изпреварят нежелателни раз... събития в съответния бранш производители. Бих искал и комисията да държи сметка за това и да държи сметка също така за запазването на данните и протекцията на интелектуалната собственост, така както всъщност е заложено в предложението на комисията чрез 5 годишния срок за опазване на данните в случаите на заявки за регистриране на нови храни. Всички такива заявки, които не са получили съответния лиценз, би трябвало да бъдат запазени в тайна и както и самоличността на техните заявители за въпросният срок от 5 години. Също така поверителността и конфиденциалността на информацията с оглед пак на интелектуалната собственост. Тук можем да разчитаме и за момента имаме сътрудничество от страна на представителите на бранша и на академичните среди на университетите. които сътрудничат с разписването на този регламент. По сега по повод на крайните срокове, нека да си признаем още от самото начало, че има много път да извървим преди да стигнем до крайният а, резултат и нека тези дати, които си поставяме, графика, който си изграждаме, да бъде реалистичен. единствено по този начин ще можем да постигнем всъщност бързо разписване и въвеждане в действие на регламента. Предложението за сега е 9 месеца и аз бих го подкрепил. 9 месеца за публикуване на резултатите от работата на постоянният комитет, на постоянният съвет. И това е от мен. Благодаря, господин председател. Искам сега да изслушам какво имат колегите и докладчиците в сянка да кажат по въпроса. Благодаря. Е, e Благодаря. И сега докладчиците в сянка. Пилара Юсо. Благодаря, господин председател. Благодаря и на комисията, на докладчика и на ЕСА, както и на оценителите. Както казахте всъщност, това е третият парламентарен мандат, който работи по въпросното досие. Надявам се, че сега ще ускорим крачка. Вече сме натрупали опит. И освен това сме едни и същи докладчици и докладчици в сянка от предходния мандат, така че наистина ще можем да ускорим и да вървим в крачка, надявам се. Сега, аз споделям вижданията на докладчика господин Никълсън за това, че най-важното е определението. Определението е изключително важно, така посочиха и оценителите, независимите оценители, защото иначе води до правни недоразумения, правен вакуум и така нататък. Ясно е, че и процедурите в които се използва нанотехнология, трябва да бъдат обект на допълнително регулиране. По въпроса сега за третите държави, Съгласна съм принципно с предложението, струва ми се разумно, но да не забравяме, че има изисквания в трети държави, които се различават от нашите. или пък за това как се използват, как се готвят, как се консумират е, въпросните храни. Това да не го забравяме. Сега, опазването, защитата на данните. Съгласна съм принципно с казаното и казаното за академичните организации, които вземат участие в изследователския процес. Надявам се, че така се процедира принципно, че хранително-вкусовата промишленост има изключително стриктни правила, които всъщност да ограничават докъде стига е, при прерогативата на академичния изследовател. Важно е и е, това, че се мисли за малките и средни предприятия, които могат да бъдат приканени да излязат с мнение. Сега ЕФСА, те ще ни съпътстват в нашата работа във всеки един момент казаха ни, че е, ще бъде без пари. Ако няма да искат пари и ще имат повече работа, ако освен това им се намали бюджета, както преди малко чухме в бюджетния дебат, надя... искам да кажа, че с всички тези ограничения това ще се превърне в е, пъзъл, който никога няма да подредим. Искам да помоля още нещо от ЕФСА, да я помоля да излезе с конкретни, ясни, недвусмислени предложения, защото в противен случай създава объркване, особено когато се използват сигли, съкръщения. Това имам предвид. генетично модифицираните организми, клонирано, месото от клонирани животни, ясно стана, че няма да се включат. Ще бъдат предмет на друг регламент и може би също така да поискаме, след като се придобие лиценз от даден продукт, той да бъде прехвърлен към файла на приключилите дела, за да не пречи повече на хода на други досиета, които биха могли да принадлежат на същата област и да бъдат забавени по негова вина. По въпроса на регламент 2597 храните там трябва да бъдат включени в отделен списък на вниманието на заявителите и съответно няма да бъдат защитени в толкова висока степен. Няма да бъдат просто лицензирани от новия регламент. Не знам за тези, регламент, за тези храни. Има ли комисията някакво разрешение, дали ще им даде преходен срок за, от 5 години или по-малко или повече да се прегрупират? Благодаря. Госпожа Аукен. Благодаря uh, ви, господин председател. Един общ коментар за оценката на въздействие. Ние в групата на зелените продължаваме да имаме впечатлението, че държите повече на бизнеса, отколкото на защитата на потребителите. И може би в по-нататъчните е, разисквания трябва да се опитаме да се съсредоточим повече върху гражданите и защита на потребителите, а не само да защитаваме интересите на предприятията. Но това беше ни коментар от общото естество. А сега няколко конкретни коментара. По отношение на клонираните храни, т.е. храните, идващи от клонирани животни, не, не искаме те да бъдат напълно изключени от приложното поле на регламента но за да няма пропуски в законодателството, Европейската комисия трябва да гарантира, че се спазват поне базовите изисквания на новото законодателство по отношение на клонирането на животни. Настоящата е, регулаторна рамка не е достатъчно изчерпателна, но тя поне за да забранява пускането на пазара хранителни продукти, идващи от клонирани животни животни и пускането им на пазара без предварително разрешение. Ако изключим обаче този вид продукти от прочното поле на настоящия регламент, има опасност те се появят на пазара без никой да е бил осведомен за този факт. Следващият ми въпрос е свързан с етикетирането на наноматериали и включването им в регламента за предоставяне на информация на потребители по отношение на храните. Имаме сериозни притеснения относно тези разпоредби, но това е съвсем друг въпрос по отношение на праговете и определенията има определение за специално създадени наноматериали и за такива се определят, когато над 50% от ам, съответното вещество е създадено от а, наноматериали в размер от 1 до 200 нанометра. А по въпроса за оценката на риска, дори се признава, че има известна несигурност и за това те предлагат прако 10% за употреба, свързана с хранителни продукти. Ето защо трябва да има задължение за етикетиране и за новите храни. В противен случай има опасност някои наноматериали да не попаднат в това определение съответно да не попаднат в приложното поле на регламента за новите храни и съответно няма да попаднат в процедурата за предварително искане на разрешение при пускането на пазара. Ето защо смятам, че трябва да, предприе, да изберем един по-консервативен подход съгласно препоръките на ЕФСА. Следващият ми коментар е свързан с актовете за изпълнение. Не можем да приемем с актове за изпълнение да се определя какво ще попада в определението за нови храни. Европейският парламент винаги е настоявал да се използват делегирани актове при е, определяне на това какво попада в приложено допълнение на даден законодателен текст. Ето защо не можем да се съгласим за актове за изпълнение тук. Защо нови храни да могат да се пускат без е, контрол от страна на Европейския парламент, при положение, че всички хранителни добавки, ензими и овкусители е, се е, попадат под е, контрола на Европейския парламент. За нас няма обяснение защо Европейската комисия предлага такава процедура, която не предполага одобрение от страна на Европейския парламент. Благодаря ви. Non essendoci altre richieste di intervento, ha chiesto la parola... Благодаря ви. Има ли още колеги, които искат думата? Моля, заповядайте. Um, and I'd like to thank the commission. Благодаря ви. Бих искал да благодаря и комисията и ЕФС и Центъра за стратегии и оценки за направеното от тях изложение. Споделям тревогите е, за изваждането на ГМО и клонирани клонирането на животните от приложното поле на регламента. Надявам се тези проблематични въпроси да бъдат разгледани обстойно в друг документ. Разгледах внимателно оценката на въздействие и ми направих впечатление няколко компонента. Първо оценката от, за традиционните храни в трети страни и историята за безопасна употреба на храните в рамките на последните 25 години. Смятам, че трябва да приложим друга процедура, т.е. ако даден заявител иска да пусне на пазара нова храна, която се смята традиционна храна в трети страни, трябва да се разгледа конкретната процедура. Също така са достатъчно са прекалено неясни критериите за гарантиране на история на безопасната употреба на храната. Затова смятам, че критериите и определенията в самото предложение трябва да бъдат по-ясни. По отношение на новата процедура за разрешение, според новото предложение, е, заявките вече няма да се изпращат в държавите членки, а към Европейската комисия и до са за изготвяне на оценка на риска. Разбирам, че целта на това предложение е да се намали срока за завършване на процедурата, но в случая за заявителите не е толкова важен самият, самата продължителност на процедурата, а нейната предвидимост. Аз лично продължавам да се притеснявам, че прекалено малко че прекомерно се намалява ролята на държавите членки при одобрението или отказа на разрешение за дадени нови храни. Освен това, не съм напълно сигурна дали Европейската комисия и ЕФСА ще имат необходимият е, капацитет, за да се справят с всички заявки. Това е което имах да кажа. Благодаря на госпожа Бойлан. А сега давам думата на заместник председателя Потс. Budu nový v tom týmu, protože včera jsem byl jmenován stínovým zpravodajem. Благодаря ви. Аз бях определен за докладчик в Сянка вчера, докладчик в Сянка за групата на социалистите и демократите. И успях да се запозная с допълнителната оценка на въздействието с нощи възможността да прочита самия документ. И той доста ме оплаши. Оплаши ме почти колкото ме оплаши подобни документи миналата година. За какъв вид продължение говорим изобщо? Ако се налага да поменяме определенията, за да стане ясно какво попада в приложното поле на предложението и за да гарантираме последователност. Как очаквате да излезем с позиция по това предложение, когато, изку... когато изкуствените тавани, предвидени от 1997 година, т.е. датата 1997 година, може да превърне огромен брой хранителни продукти в нови храни? как да преодолеем липсата на сигурност по новата централизирана процедура. От една страна има опасност от прекомерно административно бреме, а от друга страна има сериозни притеснения, че някои опасни съставки може изобщо да не попаднат в приложното поле на регламента. Действително има много сериозни притеснения. И се надявам в процеса на работа с екипа на господин Никълсън притесненията ми да се разпръснат и да остана удовлетворен от предложението на Европейската комисия. Благодаря ви, сега давам думата на представителя на съвета. Grazie <clears throat> Presidente per aver iscritto. Благодаря ви, господин председател. Благодаря ви за това, че сте включил доклада в дневния ред. Благодаря на вашата комисия за това, че проявява толкова голям интерес към нашето предложение. Това предложение е изключително важно и за италианското председателство. Благодаря на докладчика господин Никълсън. Неговата работа ще ни помогне да отбележим напредък по това досие. Преговорите започнаха през 2009, продължиха през 2010 и в хода на преговорите имахме възможност да навлезем в подробности по настоящото предложение. Дискусията, която водим в момента е от изключителна полза. Италианското председателство носи голяма отговорност по това досие, така че дискусията ще ни бъде изключително полезна. Надяваме се да стигнем колкото се може по-бързо до споразумение. Какъв е графика на работа в съвета? По време на гръцкото председателство съветът заседава неколкократно по това досие. Сега в рамките на италианското председателство ще трябва да обърнем по-задълбочено внимание на основните проблеми. А те са списъка на новите храни, ролята на този списък и ролята на наноматериалите. Гледаме изключително сериозно на това досие, тъй като в него се изисква известна степен на предпазливост. Мога да ви уверя, че взимаме предвид всички становища и коментари, които излизат от устата на уважаемите депутати. Италианското председателство ще работи в тясно сътрудничество с Европейския парламент и ще прояви висока степен на ангажираност в дебата. Благодаря. Благодаря на италианското председателство, казва председателя. Сега се обръщам към експертите. Имате ли нещо да добавите? Някакъв коментар? Отговор на някой от въпросите? Не? Нито дума? Добре. В такъв случай да чуем комисията, след което и докладчика. Благодаря ви, господин председател. Благодаря горещо за изключително полезния и важен дебат по определенията. Европейската комисия не възнамерява да въвежда нови храни, които не са били считани за такива в миналото. Както казах и в уводните си думи, това беше резултат от работата на помирителния комитет – той искаше да се изяснят определенията, така че те да работят както за потребителите, така и за бизнеса. Те трябваше да осигурят правна сигурност и да стане пределно ясно какво се счита за нова храна и какво не. Така че определението няма да се прилага с задна дата към нови храни, които преди не са се считали за такива. Ще се въведат обаче категории. По смисъла на настоящия регламент, например, протеините от насекоми се считат за нова храна, но цялото насекомо не е нова храна. Няма никаква логика, но а, текста на настоящия регламент е такъв. Там се казва съставки с происход и така нататък. Тоест, започнете ли да описвате подробно дадена категория, попадате в сива зона и затруднявате процеса. Така че е, това беше намерението на законодателя на времето и сега е, просто искаме да изясним обхвата, приложеното поле на регламента. Това е необходимо за потребителите, които искат полезна храна в чинията си, необходимо е и за бизнеса. Във връзка с списъка ще има единен такъв. Днес много храни са обект на приравняване. При одобрение на даден продукт постъпват заявления от други производители по смисъла на това приравняване. Така че има смисъл да имаме единен списък с влизането в сила на новия регламент, а одобрените вече храни могат да се считат за генерични. Това е с цел по-голяма яснота – и за да не се стига до осложняване на процедурата по приравняване на продуктите. Бих искала да успокоя а, депутатите, месото от клонирани животни не е в приложеното поле на регламента. Когато направихме това законодателно предложение, ние знаехме много добре, че този въпрос ще се урежда чрез друг законодателен акт. Но ако не се приеме друг законодателен акт по същото време, по което приемаме този регламент, трябва да запазим месото от клонирани животни в приложеното поле на този регламент, за да няма правен вакуум. Важно е месото от клонирани животни да остане в този регламент, докато не се приеме друг специфичен законодателен акт. ГМО не влиза в приложното поле на регламента и така ще си остане, защото въпросът се регулира от други а, регламенти. По наноматериалите Дори да обслужва различни цели, е, самото упражнение е много сложно, така че не можем да изменим самата същина на наноматериалите. Затова беше важно да нямаме различни определения за наноматериалите за отделните сектори, в случая за хранителния сектор. Важното беше да бъдем последователни, и технически да имаме единно определение. Да, може да има леки разминавания, леки различия, но определението трябваше да е ясно, както за потребителите, така и за бизнеса. Както ЕФСА посочи по-рано, експертният опит на държавите членки ще бъде от значение. ЕФСА работи в тясно сътрудничество с научните агенции на държавите членки. Това ще продължи да е така по заявленията за нови храни. В този контекст трябва да вземем предвид факта, че законодателството за хранителните продукти е законодателство, което ни казва тази храна е добра за костите ви или предотвратява дадена болест. Това законодателство се прилага към всеки един хранителен продукт. Тук не говорим за одобрение на, за ефективността на хранителния продукт. Така че това законодателство не взима предвид спецификата на новата храна. Затова имахме нужда от отделен законодателен акт. Когато имаме нова храна, е важно и регламента, който се прилага към нея, да урежда и въпроса за безопасността. И от тук идва въпроса за ефективността на заявката. Има разлика между тези две неща. Те са взаимосвързани, но преди да имате заявление, трябва да сте се уверили, че храната е безопасна. Така че има връзка между двете неща, но двете стъпки не вървят паралелно. Могат да бъдат последователни. И това ще бъде изяснено в текста. Мисля, че всички сме на едно мнение в това отношение. Бих искала отново да ви благодаря за изключително полезната дискусия. Ще продължим да работим в сътрудничество с съвета и с парламента, за да стигнем до добър резултат и защо пък не до споразумение на първо четене. Темата е доста интересна. Благодаря. И аз благодаря на комисията. Сега давам думата на докладчика. Uh, много благодаря, господин председател. И много благодаря на всички, които взеха участие в дебата. Наистина бе много полезен днешният ни обмен, защото така всъщност изляхме основите на новата сграда, която искаме да построим. Нека да ви успокоя. Аз самият е, съм на мнение, че новите храни и клонирането трябва да бъдат е, разделени. И така и ще постъпим. Това смесване на двете понятия принадлежи на миналото, за в бъдеще ще ги обсъждаме и регулираме в е, различни документи. И накрая да ви поканя всички на семинара, който ще се проведе на 7 октомври. Благодаря. Uh, uh, Благодаря и половин час преди определеното време. Приключваме днешното заседание. Припомням ви, ако обичате, в 3 без 15 да дойдете тук за общата снимка. Благодаря. До след обед.